председател нали, на Европейската комисия, депутати, членове на Европейската комисия. За мен е привилегия да се обърна към този парламент отново. През януари миналата година аз приключих своето слово, като казах, че економическата криза е изправила Европейския съюз пред едно изпитание – Имаме безпредседентна криза в историята на Европейския съюз. И тежестта на положението, дълбочината на предизвикателства, трудното положение, при което е изправен Европейския съюз, не бива да бъде подценявано. И аз казах в началото на нашето председателство, че не можем да занижаваме очакванията от датското председателство. По-скоро трябва и ясно да кажем за какво точно става дума, докато Европейския съюз се опитва да се измъкне от тази криза. През изминалия месец Европейският съюз бе принуден да взема решаващи решения, които са свързани с бъдещето на Европа за едните десетилетия. Задачата не е лесна в един съюз, в който имаме многообразие и сложни въпроси. Но ръководителите на Европа не бива никога да губят от погледа си същината на проблемите, пред които Европейския съюз е изправен. Економическите основи, бъдещето ни благоденствие, надеждите и мечтите, въжделенията на нашите деца са под заплаха. Бурята не е отминала. Ние продължаваме да се борим с трудни предизвикателства. И тук аз се сещам за първия канцлер на Западна Германия, Конрад Аденауер, който бе казал, че единството на Европа е мечта на малцина, надежда на мнозина и днес се е превърнал в необходимост за всички нас. Ето, тези думи днес звучат по-силно от когато и да било. Наистина, единството на Европа е една необходимост за всички ни. Като представители на европейските институции, ние имаме задължение, ние знаем, че имаме това задължение и трябва да търсим решения, които ще дадат бъдеще на нашия съюз и ние дължим именно това на нашите граждани. През януари тук ви казах, че аз по душа съм европеец. През изминалите 6 месеца бяха затвърдени моите убеждения и вяра в европейския проект. Вярвам в нашите институции, в нашето сътрудничество и споделена отговорност. Ако ние се стремим да постигнем солидарност, растеж, благоденствие, ние трябва да го правим заедно. Да търсим общи решения за общите проблеми. И именно това бе в основата на нашето председателство да осигурим солидарност, растеж и благоденствие за всички. Европейският съюз все още работи и е способен да постигне нужните за нашите граждани резултати. Това трябва да докажем. И ние сме вдъхновени за това от някого, който всички познаваме. Той през 50-та година е казал, че Европа няма да я съградим за един ден. Европа ще бъде изградена чрез конкретни постижения, които пораждат солидарност. Разбира се, историята на Европа в последствие интеграцията доказаха правотата на тези думи. Мисля, че има една неоспорима истина. Нашия съюз е съграден от самото начало с тухлички, които са изградени от солидарност. Някои от тези основополагащи камъни са малки, други са по-големи, но тухла след тухла ние изградихме солидарността се един към друг. И за мен това е същината на нашия съюз. Именно това се опитахме да постигнем. Да работим и да създаваме ресурси, работни места и растеж, финансова отговорност, по-екологосъобразна економика. Ето това бяха приоритетите на датското председателство. Но приоритети без осезаеми резултати са само празни думи. И аз смятам, че Европа постигна резултати през изминалите месеци конвента за растеж и работни места, прият от съвета миналия месец, е конкретно постижение нашето председателство. Този конвент не дава решение на всички проблеми, но той все пак е една светлина в тунела за всички европейски граждани, които изпитват затруднения за онези, които не са на пазара на труда, за онези, които нямат възможности, за онези, които нямат добри възможности, за онези поколения, дава им надежда за напредък. Това е част от нашите постоянни усилия за растеж и създаване на работни места, но работата ни не свършва до тук. Ние трябва да сме бдителни, да се умеем да превърнем този конвент от парче хартия в действителност. Трябва да намерим начин да гарантираме, че държавите членки, Европейския парламент и комисията заедно ще го претворят в действителност. За първи път в историята на Европейския съюз ние не можем да допускаме, че бъдещите поколения ще имат по-голямо благоденствие и възможности от тези, на които сме се радвали ние. И разбира се, това ни натоварва с огромна отговорност за условията, при които ще живеят нашите предприятия и граждани. Ето това бе главният приоритет на председателство. Нека сега посоча някои от основните резултати, които постигнахме. С оглед на постигане на по-динамична Европа, датското председателство наблегна на научно-изследователската работа, изграждането на инфраструктурата и единния пазар с оглед да има растеж и да започнем възстановяване чрез създаване на работни места. Изключително ми е приятно да кажа, че ние постигнахме един исторически компромис със света по отношение на патентите. След над 30 години преговори, постигнахме този резултат, което означава, че можем да постигнем огромни спестявания и економии в Европейския съюз и тези средства могат да бъдат използвани за създаване на работни места. Ние не сме постигнали договореност по всички елементи на този компромис, но съм убедена, че ще можем като са законодатели да работим по този въпрос и да осигурим предимства на нашите предприятия. Радвам се също така, че приехме регламента за роуминга, който ще занижи цените за ползвателите на мобифоните в държавите членки и ще намали разходите и бремето, което трябва да поемат предприятията. Това ще доведе до растеж съответно. Също така ще спомена регламента за Европейска система за стандартизация, което ще означава модернизация на единния пазар. В допълнение към това, също така постигнахме договорености за рисковия капитал и фондовете, което означава повече средства за европейските стопански предприятия и друга важна гръд, крачка към създаване на растеж. Ние знаем, че единният пазар бе едно от най-големите достижения на Европейския съюз и за да можем да реализираме пълния му потенциал, ние трябва да продължаваме с реформата и модернизацията. Втората основна цел на нашето председателство бе да гарантираме по-голяма отговорност в Европа. Необходимостта от фискална консолидация, по-голяма бюджетна дисциплина са от решаващо значение за предотвратяване на финансови кризи в бъдеще. Ние освен това предприехме важни стъпки по време на датското председателство. Бе постигнато договорно с съвета за пакета от две мерки, въвеждане на бюджетни планове, и по-стрикна дисциплина за еврозоната. По-голяма, постигане на по-голяма бдителност и поддържане на разумни нива на задлъжнялост. Споразумение между парламента и съвета по време на кипърското председателство ще бъде много важно. Също така работехме и за капиталовите изискания за европейските банки. Миналия месец бяха, бяха постигнати тези договорености, така ще бъдат сведени до минимум разходите и последствията от финансовата криза. Също така ще можем да избегнем подобна криза, с каквато се сблъснахме през 2008 година. Постигнахме договорности и за преструктурирането Това е една решаваща стъпка за следващия цикъл планиране в Европа и изграждане на Европа, в която има по-голяма отговорност. Всички тези резултати ще спомогнат за изграждане на по-голямо доверие в финансовата система на Европа и аз нямам никакви съмнения, че тези послания ще доведат до по-голяма отчетност и отговорност и бюджетна дисциплина в Европа. В заключение положихме огромни усилия за изясняване на бюджета за следващия период. Тези договорници бяха постигнати миналата седмица по време на заседанието на съвета. Искам да благодаря тук на Европейския парламент за градивното отношение и сътрудничество. Ние дълбоко сме убедени, че е необходимо да насочим повече средства към растежа, като например в областта на образованието, енергийната ефективност, екологосъобразните технологии и това ще бъде пътя напред за Европа мерки, които ще насърчат растежа и създаването на работни места. Ето това беше в сърцевината на датското председателство през изминалите 6 месеца. Европейският съюз трябва да каже, че обърна особено внимание на това миналата седмица. Вие също така знаете, че прехода към една зелена екологообразна економика бе в центъра на вниманието на датското председателство. Приветстваме договор, директивата, споразумението за директивата за зелената економика. Това изискваше голямо търпение, гъвкавост и много усърдие. Бих искала тук да благодаря на всички присъстващи, които участваха в постигането на това споразумение. Без вас ние нямаше да можем да постигнем този резултат. Тази директива е от огромно значение – с оглед на нашето усилие за постигане на политическите цели, а именно превръщане на Европа в една економика с ниско, ниски въглеродни емисии. В допълнение тази директива ще създаде стотици нови работни места и ще подпомогне Европейския съюз да се приближи все повече – до целите поставени през 2020 година. За мен това са отлични резултати. Бих искала тук да подчертая, че съм изключително благодарна за съпричастността, амбицията, готовността за компромиси, които прояви Европейския парламент в тези усилия за постигане на преход към екологосъобразна економика. Вашата съпричастност, ангажираност с изграждането на все по-зелена економика ще даде резултати в бъдеще. Това е свързано с нашите въжделения за една по-зелена, динамична и отговорна Европа. Така ние ще гарантираме и една безопасна Европа. Датското председателство постигна множество осезаеми резултати в тази област. Сърбия вече е страна кандидатка. Започнахме преговори с Черна гора. Това ще повлияе на регионалното развитие и стабилизирането на Западните Балкани. Освен това, постигнахме договорености по основни елементи от пакета за бежанците. Така ще постигне по-голяма ефективност, правна защита и улекотени процедури за предоставяне на статус на бежанците. Госпожи и господа, съвместно с Европейския парламент и комисията ние се умяхме да постигнем много важни резултати. И днес аз с удоволствие мога да кажа, че се споразумяхме по важни теми само благодарение на градивното отношение на Европейския парламент, на Европейската комисия и разбира се на държавите членки и на съвета. За мен Постиженията на датското председателство са също така и постижения на Европейския парламент. Всеки от нас изигра своята роля, за да използваме огромния потенциал, който имаме. Изиграхме различни роли, в някои случаи защитавахме разнопосочни интереси. Европейския парламент не винаги споделя нашите виждания, разгорещените дебати за правното основание за механизма за оценка за Шенген беше пример в това отношение. Но аз се чувствам много окоръжена от това, че нашите преговори през изминалите месеци бяха обединени от готовността да се търсят общи теми и ангажимент да бъдат постигнати резултати съобразно очакванията на гражданите. Обърнахме огромно внимание на резултатите и тухла по тухла. И благодарение на духа на сътрудничество ние успяхме да постигнем тези резултати. И в крайна сметка, така както полагаме усилия Европа да постигне благоденствие и растеж, ние ще бъдем водени от онова, което обществото очаква да създадем. Ето това отличава нашия съюз и отличава нашия социален модел. И аз в това вярвам. Именно поради това нашите економики преуспяха през изминалите години. Именно поради това ние трябва да полагаме усилия да постигнем устойчивост тази посока. За да изведем Европа от тази криза, ние не бива да загърбваме нашия социален модел. Точно обратното. Ние трябва да се умеем да изведем нашите страни от тази криза, без да накърняваме основните права и свободи. Това се основава на солидарност, социални мерки за защита и равнопоставеност на всички. Трудните решения, които трябваше да вземем, които взимаме днес и ще вземем утре, не бива да се отклоняват от тази солидарност. Точно обратното. Ние предприемаме всичко това, за да защитим начина си на живот, нашия европейски социален модел и ценности. И ние ще продължим да правим това. И единственият начин за да вървим напред е да има по-тясно сътрудничество помежду ни. Отговорът на предизвикателствата, при които е изправен Съюза, е повече Европа, а не по-малко Европа. И това беше водещия принцип на датското председателство. Благодаря. шмидт Благодаря ви, госпожа Торин шмидт От името на комисията, председателя Барозо. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо министр-председател, уважаеми депутати. Искам да благодаря на министр-председателя и на нейния екип, особено на министра по европейските въпроси Вамен, за динамичното й председателство. Програмата на председателството се казваше Европа в действие. Според мен можем да си кажем, че вашето председателство бе в действие. Вие положихте сериозни усилия, за да осигурите стабилност на Европа в тези тежки времена. Особено искам да ви поздравя, госпожо министр-председател, за личният ви ангажимент за екосъобразната економика, конкурентоспособността и растежа области, в които от Дания много мнозина от Европа и света черпат вдъхновение. Резултатите от работата до голяма степен са отразени в заключенията на Европейския съвет. Обхваща цялата палитра от европейски дейности. Тъй като ще обсъждаме резултатите от е, Европейския съвет по-късно, в моето изказване сега ще се спра само на някои конкретни въпроси. Първо, економиката. Вие почти завършихте второто европейско полугодие. Бе извършена сериозна работа по предложението на комисията за специфични за съответните страни препоръки. Аз съм доволен от консенсуса, който се очертава. Работата, разбира се, не може да се разделя от нашата програма за економически растеж. Както комисията ясно подчерта, растежът може да бъде постигнат само чрез структурни реформи и целеви инвестиции. Пакта за растеж, който бе одобрен, отчита това и трасира пътя за мерки за растеж. Оценявам бързото и конструктивно действие, по което предложението за пилотни проектни облигации в някои области – бе реализирано. Радвам се, че в крайна сметка се повдигна споразумение по предложението на комисията. Така ще стимулират инвестиции в инфраструктурата в европейско равнище. Приветствам споразумението за двете законодателни мерки, което е основна част от мерките за засилване на економическото и бюджетно наблюдение и надзор. Това е първата стъпка към реализацията на важни елементи от фискалния пакт. Ето защо аз приветствам общия подход на съвета и се надявам, че парламента и бъдещото председателство ще постигнат окончателно споразумение до края на годината. Не по-малко важно е и напредъка в финансовите пазари и финансовите услуги. Може да се постигне споразумение за нашите предложения за пазарите на деревати и европейската пространство за единни плащания. Много важно е, че се постигне сериозен напредък по пакета за банковите изисквания и кредитните агенции. След като предложението на комисията за данък върху финансовите операции не се ползва с единодушната подкрепа на държавите членки, приветствам решението да се започне преговори за задълбочено сътрудничество между всички държави членки, които искат да се присъединят към тази инициатива. Това е много важен момент. В крайна сметка, още веднъж, наскоро, Видяхме и в САЩ и в Европа, включително и в някои основните банкови институции, практики, че практиките, които доведоха до финансовата криза, не са изкоренени все още. Още веднъж се сблъскахме с безразборна търговия, манипулация на пазара. Крайно време е тези практики да бъдат прекратени веднъж за винаги. Очаква се, като се дава подкрепа от данокоплаците, да се оказва и съответната помощ на обществото. Дами и господа, депутати, по отношение на тежките преговори за директивата за енергийна ефективност, споразумението на първо четене е основна стъпка за постигане на целите за економия от 20 на 100 до 2020 година. Според прогнозите на комисията, ще се реализират по този начин две трети от енергийната економия, която предложи комисията в първоначалното си предложение. Макар, че това е задоволително, е необходима обща работа постигане на целите за 2020 година. Много се радвам от споразуменията по регламента Roaming 3. Това е пример за нормативен акт, който е в полза на европейските граждани и потребители. Регламента влезе в сила от 1 юли. Поставя се таван на роуминга на данни. Това е важна стъпка за защита на, на потребителите от огромни сметки и се завършва дигиталния пазар по този начин. Европа трябва да служи за еталон в световно равнище. Ето защо приветствам споразумението за системата за стандартизация, което ще оптимизира процес на стандартизация в Европа. Още повече, общия подход за фондовете за социално предприемачество – за рисковия капитал и мерките за альтернативно разрешаване на спорове ще са добра основа според мен за постигане споразумение с Европейския парламент съвсем скоро. За професионалната квалификация настояваме повече, за повече напредък, работата ще продължи. Много важно е да се спомене и дебата за европейския патент. Въпрос, който се обсъжда десетилетия наред. Имаше компромис между участващите държави членки по въпроса, но за съжаление, това е с цената на заличаване на много важни общности елементи от първоначалното предложение на комисията. Макар, че се отчитат сериозните усилия, положени от датското председателство по този въпрос, и искрено искам да ви благодаря за положените усилия. Комисията обаче се запазва своята позиция и това ясно го подчертах на държавните и правителствени ръководители по време на Европейския съвет. Сега трябва да се извърши оценка от трите институции. Ние сме готови да работим в сътрудничество с вас по този въпрос. Господин председател, уважаеми депутати, много важна инициатива бе многогодишната финансова рамка. Рамката за преговорите, която очертава данското председателство, служи за основа на окончателния етап от преговорите по време на кипърското председателство и идеята да се постигне споразумение до края на тази година. В това отношение още веднъж искам да повторя, че комисията напълно се дава сметка и призовава да се спазват изцяло институционалните прерогативи на всички институции. Между другото, точно комисията обърна внимание на този въпрос, когато се подготвяше съвета през април и когато бяха прияти заключенията. Дебата за многогодишната рамка влиза в много важен етап. Според комисията, в рамката за преговори липсват все още някои важни елементи. Или според нас не се дават правилните отговори в някои области. Макар че изцяло признаваме сериозната работа свършена до момента, ние отстояваме своите предложения и ще правим това по време на бъдещото председателство. Сега е ясно, че европейския бюджет е важно средство за постигане чрез инвестиции на устойчив растеж и заетост. Много се радвам, че успяхме да постигнем споразумение по новия финансов регламент. Искам да благодаря на съответните фактори в съвета и в парламента, които работиха в тясно сътрудничество с комисията. Минахме през тежки преговори, Окончателното приемане преди края на годината на финансовия регламент ще позволи съответното изпълнение на всички секторни програми от многогодишната финансова рамка. По този, ето защо по отношение на рамката се надявам, че парламентът съвета с подкрепата на комисията ще постигнат споразумение до края на годината. Европейски съюз трябва да отправи сигнал, че ще има силен бюджет за растеж и кохезия, сближаване. Съюза трябва да покаже, че е готов да взима тежки решения в тежки времена. Господин председател, госпожо министр-председател, уважаеми депутати, сферата на правосъдие и вътрешни работи е отбелязан добър напредък. Да спомена пакета за обежище, регламента Дъблин 2. Преговорите напреднаха и по директивата за режима за обежищата, тече и реформата на регламента за визите. Но това не може да се каже за едно важно досие, а именно правното основание и характера на механизма за оценка по Шенген. Всички си даваме сметка колко деликатен е този въпрос. Що се отнася до комисията, искаме работещи решения. Ето защо, заедно с парламента, ние се нуждаем от механизъм за оценка по Шенген с силно европейско измерение. Обедени сме, че партньорска проверка на междуправителствено равнище не дава резултати. Тя ще носи ограничени ползи на практика. Свободното движение на хора е наистина много важен елемент на общността след влизането в сила на Лисабонския договор. Както казах, резултата до момента за комисията не е приемлив и ние ще продължим да търсим по-добро решение. Господин председател, госпожо министр-председател, уважаеми депутати, накрая искам да се спра на външното измерение. Европейските въпроси винаги вървят в по-широк план с ролята на Европа в света. Това въжи особено за Рио плюс 20 за устойчиво развитие. Магредица от нашите най-амбициозни цели не бяха изпълнени, Съюзът изигра конструктивна роля по време на преговорите. Нашата позиция оказа сериозно въздействие върху дебата. Приветствам доброто сътрудничество между комисията и датското председателство. И аз и министър-председателя на Дания присъствахме по време на конференцията в Рио. И искам да ви кажа, че без европейското ръководство, ръководна функция на тази конференция нямаше да постигнем един важен за мен резултат. Зеленият растеж сега изрично е и официално е прият от международната общност като неразривен елемент от програмата за устойчиво развитие. Господин председател, госпожо министър председател, уважаеми депутати, бе постигнат важен напредък през датското председателство. Искам още веднъж да благодаря за доброто сътрудничество. Но ние си даваме напълно сметка колко тежко е положението ни и колко много работа ни чака. Ето защо аз очаквам да продължат мерките на всички институции и тяхната ангажираност да се преодолеят общите предизвикателства. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател на комисията. А сега давам думата на господин Карин от името на НБ. Господин председател, госпожо министър-председател, господин председател на комисията. В момент на криза всичките ни сили трябва да бъдат обединени за разрешаване на кризата. Трябва да забравим за всички второстепенни проблеми. През последните 6 месеца основ в центъра на нашето внимание и вниманието на медиите и обществеността беше насочено към кризата датското председателство направи всичко възможно да се справи, за да се справи с кризата и остави настрани много други проблеми и въпроси, които въпреки всичко бяха от значение за всички нас. Но трябва да отчетеме смелостта на датското председателство за това, че те се мобилизираха за разрешаване на най-важните въпроси и като отделиха известно внимание и на други. Няма да се спирам на засегнатите от преждеговорящите въпроси, ще се спра на въпроса свързан с енергетиката. За следните, за следващите няколко години най-важно е да имаме една единна енергийна политика, за да, уси, да си осигуриме енергийна независимост и да неприкосновеност на веригата на доставки. Датското председателство работи доста усърдно по въпросите свързани с енергетиката и включително и по документите, които ние приехме през декември, включително и сътрудничеството с трети страни. Датското председателство обаче се сблъска с упоритото становище на някои държави членки, които не искат да отстъпат от своите позиции. Мисля, че следващото председателство ще трябва също да наблегне на проблема, свързан с единната енергийна политика. Още веднъж благодаря на датското председателство за това, че спомогна за решаване на някои проблеми, свързани с кризата и работи и по други проблеми. Давам думата на господин Свобода от името на социалистите и демократи. Господин председател, госпожо министър председател, благодаря ви за всичко, което направи датското председателство. Вие днес изброихте проблемите, по които сте работили и трябва да призная, че броят на, проблем, на проблемите и въпросите наистина е впечатляващ. Радвам се, че след последната среща на върха на наистина постигнахме някакъв напредък, някакъв напредък наистина, но все пак напредък за, по пътя за излизане от кризата. Вие вие споменахте проблема свързан с европейския патент. Да, ние, европейските депутати от е, повече от 10 години се бориме за създаване на европейски патент, е, сблъскайки се с е, упоритата съпротива на някои държави членки и които дори в последния момент на съвета продължиха да, да бъдат е, в опозиция. Поглед, Погледнете Великобритания, която се бори срещу европейския патент, сега иска три, е, три места в е, органа за управление на патентите. Възможно ли е това? Слава Богу! Вие и ние успяхме да да спасиме а, Европа. Да, от желанието на някои да се противопоставят на всички решения и това трябва да бъде казано ясно. Колкото до директивата за енергетиката, това не е само директива, това е една нова визия за бъдещето. Благодаря на госпожа, на госпожа министър-председателя и на датското председателство за това, че те се бориха, те е, устояха и се надявам, че при следващото председателство, при следващите председателства ще успеем да навлеземе в този нов преход, който е, ще е, създаде стотици хиляди работни места. Защото ако наистина успееме да превърнем нашата економика в екологосъобразна економика, зелена економика, ще има огромно количество работни места. И се надявам, че дори страни, които продължават да се противопоставят на нашите решения и предложения, ще приемат това, че и за в бъдеще правилата ще бъдат основното обвързващите правила. Е, бих искал да ви благодаря на, на вас, госпожо министър-председател, на господин Ванен, за, за примера, който дадахте на всички. Вие показахте, че човек може да бъде европеец, като едновременно защитава интересите на своята страна. И ако ние днес сме постигнали успех, то до голяма степен този успех е постигнат благодарение на вас. Благодаря, господин Свобода. Сега давам думата на господин Ламсдорф от името на а, либералите. Благодаря, господин председател, госпожо министър-председател, господин Барозо. Европейският дом, казахте вие, е построен с тухлите на солидарността. Да, но Европейският дом се нуждае и от здрава основа и вие успяхте през последните 6 месеца да свържете основата с надстройката. Нека да кажа още няколко думи за тази е, солидна основа. Държавите членки е, са в криза. Е, държавите членки е, са е, задлъжняли. Вие споменахте е, преди малко приемането на двупакета и мисля, че ние трябва да вземем едно смело решение и да вървим напред. Въпреки решенията и заключенията на съвета, все още много а, неща трябва да бъдат а, решени. 55 е, милиарда трябва да бъдат отделени от е, структурните е, фондове, но не знам дали наистина ще успеем да съберем тази сума. Така че дали наистина сме построили една солидна основа, дали наистина можем да си възвърнем доверието на нашите съграждани. Прав е господин Свобода от относно а, едно седалище на съда и а, три а, различни филиала Лондон, Париж. Просто това означава, че наистина никой не може да, да постигне някакво решение. А, Що се отнася до е, Европейския банков е, надзор, нали, имаме орган вече. Две седалища ли ще създадем и за този орган? Е, как, какво мисли съвета по този въпрос? многобройните седалища на различните органи в никакъв случай няма да доведат до една по-ефективна работа. вие Споменахте и Шенген. Мисля, че наистина по този въпрос вие работихте много и мисля, че постигнахме известен напредък, господин Кондандит. Госпожо председател, господин председател, нека да си представиме, едно председателство, един председател на комисията, след 6 месеца председателстване ви казват, ето, вие всички знаете какво постигнахме. Постигнахме много, работихме е, енергично, но сега ще ви кажем защо нещата наистина не върват. Защото Разбираме, че има проект, но не винаги разбираме защо проекта не може да бъде осъществен. Вие говорите за енергийна ефективност, но нека не се лъжеме. Две страни са страните, които блокират напредъка Германия и Полша. Добре, нека, нека да се опитаме да се разбереме, нека да се опитаме да намерим начин да деблокираме напредъка на Европа. Нека не си затваряме очите, защото ние знаеме, че взимаме решения, но тези решения не са на висотата на очакванията. Директивата за енергетиката е добра крачка напред, но тя е недостатъчна крачка напред. Е, го споменахме и патента. Но веднъж за винаги обществеността трябва да разбере. Защото в крайна сметка не е важно какво си говорим тук между нас, важно е какво ще разбере общ... общественото мнение общественото мнение трябва да разбере, че господин Камерън, който си позволява да чете морал на всички и да ни дава, е, да ни се кара като учител, се опитва да блокира Европа. Още един пример Шенген. Ако ако всека държава членка може да си отваря и да си затваря границите както си иска, това ще означава края на Европейската общност. Но е, министрите са отговорни. Нека погледнем истината в очите. Нека общественото мнение разбере кой е виновен, кой спира Европа. И не на последно място интегрирането на Сърбия и Черна гора. Да, но забравяме за Сараево, забравяме Босна Херцеговина. Днес единствената държава в Европа, която няма а, някаква европейска перспектива е онази държава, онази страна, която стана жертва а, на ужасите на Балканите. Говориме за Сърбия, говориме за Черна гора, но докато не намериме решение на Босна Херцеговина, не можем да спим спокойно. Благодаря ви. От името на консерваторите, господин Каланан има думата. Благодаря, господин председателю. Искам две неща да кажа тази сутрин. Първо, искам да пожелая честит рожден ден на генералния секретар на парламента и той седи тук и ни слуша в тази зала. И на второ място благодаря на датското председателство, на техните държавни служители за всичко, което постигнаха през изминалите 6 месеца. Аз съм консерватор и съм убеден, че има много въпроси, по които няма да постигнем съгласие с министър-председателя, но с типичната датска практичност е, и ефикасност председателството се справи. Вашето председателство трябва да бъде поздравено за това, че а, е, приключи въпроса с данъка върху финансовите транзакции. Това би нанесло огромни а, е, вреди на финансовите центрове, инвеститорите и вложителите. Също така съм благодарен, че отказахте да отворите отново преговорите а, за а, бременните служители. Това би довело до загуба на много работни места и високи разходи за предприятията. И също така ви благодаря за това, че настоявате за бюджетни ограничения в Европа. В много от политическите области доста полки могат да бъдат извлечени и вие бихте могли да получите социалистическото семейство а, по въпроса за шенгенската оценка, за оценка на механизма, тук съм с вас. Все пак решението за промяна на правното основание бе взето с единодушие от съвета. Господин Дол и някои други тук ни припомнят, че съвета се състои предимно от представители на ЕНП, така че не е честно да стреляме а, по вестоносеца. Извън това смятам, че отношенията на датското председателство с парламента бяха изключително добри. Благодаря на господин Вамен, министъра по европейските въпроси, е, който неуморно стоеше и слушаше критиките и коментарите. Беше изключително учтив и имаше градивен подход, има добро бъдеще за него. Така че смятам, че датското председателство бе един честен посредник между институциите и оценката за датското председателство е положителна. Благодаря. Господин Калън, казва председателя. От името на ГУЕ господин Сондергард има думата. Благодаря, господин председателю. Миналата година датското председателство ни обеща нещо и тук цитирам – растеж, висока заетост в Европа. Това трябва да бъде гарантирано в краткосрочен и дългосрочен план. Край на цитата. Сега можем да оценим резултатите и трябва да ви кажа, че що се отнася до краткосрочния план, това обещание не бе изпълнено. Вчера научихме каква е статистиката за безработицата и никога преди в историята на еврото не сме имали толкова много безработни. Това е катастрофа и тя частично се дължи на онова, което проистече като указание от Европейския съюз. Нека да вземем Ирландия. Ирландия ще бъде принудена да въведе огромни съкръщения, толкова тежки, че те се равняват на това две трети от образователният бюджет да бъде съкратен. И този конвент за растежа и работните места, по който съвета се договори, няма да облегчи. Това е все едно да лекуваш чупен крак. Днес имаме над 25 милиона безработни в Европа и съветът приема план за работни места без никакви конкретни цели относно това доколко трябва да бъде ограничена безработицата. Това не е приемливо когато взех думата в началото на датското председателство, казах, че гражданите не се нуждаят от указания свише от Европейския съюз за съкръщения. Ние се нуждаем от мерки за постигане на благоденствие. И трябва сега да се докаже институциите част от решението ли са или от проблема. За съжаление, трябва да направим извода, че в тази област датското председателство не бе част от решенията. Благодаря. групата Европа за свободата, господин Месер Шмидт. Уважаема Хели Торинг Шмидт, ви успяхте. Вие приехте фискалния пакт. Вие сте европеец по дух подкрепяте земеделските помощи. Същевременно отменихте референдум в Дания. Хвърлихте на земята европейския патент. Европа в действие, това бе вашия девиз но от 1997 до, до момента няма по-висока безработица, отколкото сега. Европа не е само Титаник след сблъсъка с айсберга. Европа е Титаник на дъното на Атлантическия океан. И сега европейските граждани са в морето и очакват да бъдат спасени, но вие не ги спасявате, защото не знаете как. 20 срещи на върха се проведоха, за да се спаси еврото но нищо не се повдигна. Европейската економика е в разпадък. Така че искам ясно да заявя, трябва да се засрамите. Мнозина са изненадани, че нямаше визия в датското председателство. Даже и вашите приятели, френските социалисти. Но аз знае какво се крие за всичко това. На практика това не е едно обикновено председателство. Това е най-дългото събеседване за получаване на работа в света. Това е един дълъг опит да си намерите работа, защото няма да бъдете преизбрана като министър-председател в Дания. Сигурна съм, че имате амбиция да сте нов председател на комисията или председател на съвета. Да се върнете към вашите приятели в Европейския съюз господин Барозо трябва да се притеснява, защото тук има една жена, която ще направи всичко, за да получи това, което иска. Това вече го видяхме на няколко пъти през изминалите 6 месеца. И надявам се, че говоря от името на всички дъчани. Госпожо Торинг Шмидт, моля ви, останете се в Европейския съюз и не се връщайте в Дания. Meine Meine Damen und Herren, Дами и господа, дами и господа, моля за тишина в залата. Господин Месер Шмидт, приемате ли въпрос от господин Роде? господин Мешер Смит надмина себе си, който ми се струваше доста невъзможно. Той трябваше да се погледне в огледалото, когато каза срамете се. Защото това не бе добра реч. Аз искам да питам господин Месер Шмидт за патента. Вие се притеснявате, че патента е хвърлен на пода, но мисля, че господин Месер Шмидт искаше референдум за патентите в Дания. А сега казвате, че не трябва да имаме патентен съд. Господин Месершмит, какво ще кажете на всички служители, които 30 години искат общ европейски патент, за да се реализират економии за европейския бизнес при получаването на патенти, тъй като това ще подобри конкурентоспособността. Благодаря, господин председател. Благодаря и за зададения въпрос. Първо, по въпроса за референдума. Аз твърдо вярвам в референдумите. Датската конституция ни дава възможност, затова казваме, че искаме референдум за патентите. Притесняване това, което може да стигне до съдебен туризъм. Ако вие притежавате патент, трябва да защитавате своя патент, в който да е бил национален съд. И не можете да сезирате централен орган. Това е проблем. Това може да е в полза за големите играчи, които вие искате да подпомагате, но не и за малки и средния бизнес. Господин председателя на независим. Господин председател, днес обсъждаме първия европейски семестър, семестър 2012. Но това на фона на провала на Европа, на еврото, на потъпкването надеждите на европейците. Страните от юга са пред фалита. Държави, държави членки изпразват а, своите трезори под претекст, че са солидарни с другите. Но дали ще просъществува Европейския съюз? Все повече и повече чуваме гласове в Европейския съюз, гласове, които призовават към премахването на евровото еврото, към разпадането на Европейския съюз. Когато пътя е запушен, просто вече не можем да вървим напред. Следващият оратор, господин Фан Нистелрой, господин председател, господин госпожо министър-председател, господин председател на комисията. Постигнахме напредък по енергийната ефективност, по финансовите е, пакети и мисля, че това са наистина важни крачки напред. Като координатор на НП по регионалната политика обаче, е, струва ми се, че не сме постигнали достатъчно напредък по е, МФР. Ако не се постигне споразумение, новите регламенти няма да могат да бъдат прилагани и ще загубиме годи, месеци, години в период на криза, когато не можем да си позволим подобно нещо. Що се отнася до е, структурните фондове, е, много са пропуските, много, е, много са неразрешените въпроси, свързани с, с, с законодателната роля на парламента. Така че Смятам, че трябва да се чуе по-ясно гласа на представителите на кохезионната политика, за да могат те да кажат къде да отидат средствата. Аз днес бих призовал съвета да тръгне по нов път, защото в противен случай многогодишната финансова рамка няма да бъде наистина плод на съвместно вземане на решение. Вие не прилагате и не зачитате изцяло разпоредбите на Лисабонския договор след гласуването в комисията на 11 юли ние искаме да продължим да работиме наистина по този въпрос и с смелост. вие е, пожелахте рождения ден на нашия генерален секретар, така че аз не успях да го направя пръв, както трябваше да го направя. Но аз искам да му пожелая честит рожден ден и да пожелая и на рождения ден и на още един депутат. Става дума за господин Иржи Бузек, нашия бивш председател, е, чието рожден ден честваме днес. Благодаря и честит рожден ден, Иржи. Исках е, да ти го пожелая едновременно с е, пожелаването на рождения ден на нашия генерален секретар. защото по време на твоето председателство вие успяхте да постигнете непостижимото и председателите, генералния секретар да са родени в един и същи ден. Следващият оратор. Господин Йоргенсен, Европа е на ръба на криза, много банки са изправени пред фалит, растежа е пренебрежим. В същото време Европейския съюз трябва да постига конкретни резултати и държавите членки трябва да работят заедно, за да има напредък и да вдъхнат оптимизъм. Това не е лесна задача, но задачата е важна. И тази задача датското председателство успешно изпълни. Това означава ли, че председателството е спасило света, кризата е приключила и Европа е в правия път? Разбира се, че не. Но това означава, че по време на ръководството на Дания през изминалите ли 6 месеца са вземани важни решения в правилната посока под девиза Зелена Европа, Отговорна Европа, Безопасна Европа, датското председателство се умя да постигне конкретни резултати и компромисни решения, които са от полза за всички европейци. С над 20 милиона безработни в Европа, безработица сред младите, която главоломно расте, искам да обърна внимание на инициативите за растеж – и най-вече мерките за ръста, които трябва да създадат стотици хиляди работни места, за да може Европа да заработи отново. Но а, ние трябва да сме отговорни, трябва да има финансова консолидация. Има и много други резултати, които бяха постигнати, например директивата за енергийната ефективност. Това е един много амбициозен законодателен акт в областта на екологията. Той всъщност е най-амбициозният подобен акт в света. Той обаче в същото време ще създаде работни места до 2020 година. Над 250 конкретни резултати бяха постигнати. Това са решения от полза за европейските граждани и това е нещо, с което Европейския съюз, Европейския парламент и датското председателство и съвета могат да се гордеят. Благодаря ви. Господин Роде има думата за минута и половина. Благодаря ви. Аз също смятам, че имаме повод да поздравим датското председателство. И бих искал също така да благодаря на държавните служители, господин Вамен, министра по европейските въпроси, който много добре се справи тук в Европейския парламент. И ние ценим неговите усилия, независимо от това към коя политическа група принадлежим но не искам само да ви хваля. Има някои неща, които ме очудват. Една от тях е, че вие споменахте Конрад Аденауер в своето слово и казахте също така, че вие сте европеец по душа. Освен това, говорихте и за солидарността. Министър-председателят е, миналата седмица даде интервю в датските е, средства за информация и там отстъпи от е, въпросите за финансовата помощ. има страни, които е, е, де-факто имат нужда от това. Освен това, отменихте и референдума в Дания. Искам да ви припомня нещо, което вие самата казахте неотдавна. отдавна. Вие попитахте тогава какво международните организации а, са били в състояние да постигнат каквото и да било сравнимо с постигнатото от Европейския съюз през изминалите 6 месеца. Да, това са едни помпозни думи. А, но каква е връзката между това и отказа ви за референдум в Дания? След като сте взели такива великолепни решения в Европейския съюз, то това би трябвало да доведе до провеждането на референдум в Дания, не но до обратното, госпожо министр-председател. Мога ли сега да ви помоля, госпожи и господа, да се съобразявате с предвиденото време? Сега ще дам думата на госпожа Туренен за две минути. Е, Уважаема госпожо министър-председател, добре дошла отново в Европейския парламент. Миналият път, когато бяхте тук, казахте нещо, което ме изненада. Казахте, че много разбирате милионите млади, които изглеждат няма бъдеще. Както е било из вашето поколение през 80-те години. Проблема на младите и безработицата не изчезна от януари насам. Но хубавото е, че сега поне се поставя по-голям акцент върху растежа и заетостта на младите, отколкото преди 6 месеца. Преди 6 месеца се говореше само за економи, а сега говорим за инвестиции, растеж и заетост. По време на среща на върха миналата седмица в условията се визират и гаранции за младите. Това е не само благодарение на датското председателство, но съм сигурна, че вие сте участвали в това решение за което искам да ви благодаря. Времето ми бързо тече. Мисля, че Дания изкара европейския изпит и достави съответните резултати. Следващия оратор Ана Росбах. Минута и половина. Благодаря. Датското председателство бе в тежки времена. Дълговата криза в Европа доведе до много обсъждане на финансови пакти и съюзи. Много се говореше за пактове и за съюзи, а не за подсилване на единния пазар, примахването на субсидиите и реално създаване на растеж. Тежки бяха условията, при които протече вашето председателство. Искам да благодаря на министър на европейските въпроси Вамен който бе много дисциплиниран тук в парламента и положи сериозни усилия да осигури подкрепата на Европейския парламент. Много се радвам, че вие включихте в програмата на Европейския съюз антимикробната резистентност. Сред важните постигнати от вас резултати искам да спомена споразумението за по-добра сигурност по отношение на опасните химически вещества. Има неща, които ме разочароваха реформата на политиката за рибарство е сред тях. Защото е, вашето решение не води до устойчивост. Много съм разочарована и изненадан, че това се случи по време на датското председателство. Но като цяло искам да благодаря на датското правителство за професионално свършената работа. Благодаря, госпожо Розбах. Господин Молцер, минута и половина. Господин председател, всички ние знаем, че хората в Европа гледат на Европейския съюз като на едно бюрократично чудовище, което взима решение при закрити врата, без да се съобразява с хората. Достъпа до информация, до административна информация в Европейския съюз щеше да бъде ограничен по време на датското председателство, което ще, сериозно да нагърни прозрачността. Що се отнася до национализацията по Шенген, това е малко пресилено. Това всъщност е пример как се задейства централизацията в Брюксел, как се ограничава централизацията в Брюксел – Копенхаген гради мостове между Европа и трети страни. Но централизацията спечели в крайна сметка. Дания вкара в капан най-проспериращите в Европа с дълговия съюз. Като цяло председателството се опита да постигне устойчивост, но ще се загуби с този дългов съюз. Следващия оратор. Господин Балтазар. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя датското председателство за отлично извършената работа. Наистина постигнахме качествени резултати. Бих искал и да ви поздравя за проявените умения в преговорите на всички равнища. Е, наистина, вие успяхте да разрешите проблемите, свързани с патентите. В крайна сметка, битката за седалищата бе разрешена по един или друг начин. Но не можем да не е, споменем, че резултатите не са най-добри в е, Сега. Ние винаги сме били много прагматични, много конструктивни. Съжалявам а, за случилото се и приканвам новото председателство да намери колкото се може по-бързо едно конкретно решение по съдържанието и по, по, по формата. Парламента би искал правилата да бъдат спазвани, а не да бъдат отменени едностранчиво, независимо от коя институция. Хуан Фернандо Лопес Агилар. Една минута. Господин председател, госпожо министър-председател, господин председател на комисията. Датското председателство от отговори на много високите очаквания на европейците в, по време на криза. Шест месеца след поемане на а, председателството. Разбира се, не можем да кажем, че всички резултати са а, задоволителни предвид а, по, по, а, постигнатите резултати относно оценката на механизма по Шенген. От друга страна и парламента, който представлява 500 милиона граждани, като че ли не все още не играе основната роля, която му е отредена от новите договори. Солидар... Солидарността по силата на новия договор не може да е, да дава възможност на държавите членки да е, ренационализират е, границите си. Колко Колкото до Европейския съюз той не може да бъде само един банков съюз, един финансов съюз. Той е и съюз на солидарност и на ценности. Господин Лопес Агилар, готови ли сте да отговорите на въпроса синя карта? Tak for det. Jamen, jeg vil også lige benytte lejligheden til at øh, komme med et enkelt punkt. Jeg er som... Благодаря ви. Аз е, бих искал да попитам следното. Аз също поздравявам е, датското председателство, държа да го подчерта. Искам да го благодаря и на Николай Вамен за отличното сътрудничество. Но председателството не насочи достатъчно вниманието си към последиците от кризата, какво ще се случи след кризата и по какъв начин ще си възвърнем доверието на гражданите. син, синя карта означава, че вие искате да зададете въпрос на предишният оратор. Това не е процедурата за спонтанни изказвания. Може би ви сте сбъркал. Имате ли конкретен въпрос към господин Лопес Агилар? Не. Тогава минаваме към следващият оратор, господин Калфин на Намин. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя датското председателство и по-конкретно министър Вамен, който пое едно от най-трудните досиета, именно многогодишната финансова рамка. Зная, че има много спорове между държавите членки, но това, което се случи между, по време на датското председателство, бе въвеждане на яснота, полагане на основите за бъдещо споразумение и представяне в дневния ред на изключително важни въпроси и за първи път провеждане на задълбочени разисквания. Надявам се, че ще продължим работа в тази посока. Искам да благодаря също така за междуинституционалното сътрудничество, което бе постигнато за първи път, парламента имаше възможност да разговаря с, с съвета по общите въпроси. Имаше много добра подкрепа от страна на председателството за решенията на съвета. И аз мятам, че постигнато от вас е една добра основа за договаряне по многогодишната финансова рамка в бъдеще. И сега минаваме към процедурата на спонтанни изказвания от залото. Госпожа Греслер има думата. Благодаря, господин председателю, председателю на съвета, бюджетната комисия, комисията по бюджетен контрол бе постигнат този регламент, бе приключено още едно досие за многогодишната финансова рамка. И от 2008 година се работи и този регламент е, бе стигнал до на улица. И а, след полското председателство вие се умяхте да постигнете този резултат. Благодаря ви за всеотдайността, особено на онези, които отговаряха по финансовите въпроси. Ще ни липсвате, ще ни липсва вашата резултатна работа, защото в центъра на вашето внимание бяха интересите на европейските граждани и ние трябва да ви благодарим за това. Госпожа Горма има думата. Благодаря, госпожо министър-председател, уважаеми колеги. Преди 6 месеца аз в тази зала казах, че имаме много високи очаквания от датското председателство, не само защото жена е начало на това председателство, защото програмата е изключително амбициозна и предизвикателствата са големи. 6 месеца са един твърде кратък срок, но а, резултатите от срещата на високо равнище ни дават надежда, че имаме необходимото единение. Тук имам предвид пакета с а, инвестициите и датското председателство заложи на растежа и работните места. Смятам, че тези цели трябва да бъдат постигнати. Искам да благодаря по-конкретно на господин Вамен за голямото усърдие и също така за това, че бе работено по въпросите за равнопоставеността между половете. Съжалявам, че независимо от усилията на председателството не бе постигнато споразумение, що се отнася до отпуска по майченство. С наше задължение е да положим усилия да излезем от кризата, но да не загърбаме европейския социален модел. Благодаря. Благодаря, госпожо Гормай. Следващия е господин. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на министър-председателя за добрата работа, свършена по време на председателството. Дебатът ще продължи. И ние, разбира се, ще постигнем напредък в бъдеще. Радвам се, че постигнах споразумение по таксите за роуминг. Радвам се, че се споразумяхме и по директивата за енергийната ефективност. В Ирландия, разбира се, ние ще сме председатели в началото на 2013 и се надявам, че и ние ще постигнем много по време на нашето председателство – така както направи Дания. Искам искрено да благодаря на Дания. Благодаря, господин Лукегард. Господин Лукегард, имате думата. Заповядайте. Благодаря още веднъж, ще се пробвам. Както казах, радвам се от датското председателство. Много неща бяха постигнати. И аз смятам, че Николай Вам, министра на европейските въпроси, свърши много работа. Има едно нещо, което се пропуска. Имаше дебат в Европа, най-вече в Германия, по това как да действаме, как да повишим нашата легитимност сред гражданите. Съжалявам, че председателството ни обърна внимание на този дебат. Аз се надявах, че то ще се включи в него. Надявам се, че министър-председателя в бъдеще ще работи с парламента по този въпрос. Благодаря. Андрю Бронс. Тези, които реализират европейския проект, се считат са добри европейци, а проектът е насочен към унищожаване на европейската идентичност – това се проличава ясно от програмата на датското председателство. Дания се постави за цел да лансира кандидатурата на Турция, страна, която изобщо не е свързана с Европа. Също законната иммиграция. Твърди се, че Европа се нуждае някакси от повече иммигранти. През януари се об... обеща гладка, небюрократична процедура за достъп на иммигранти. Нищо не се казваше почти за политиката за връщане на незаконни иммигранти. От Фронтекс знаем, че те не се задържат много и не се проследява обаче дали се изпазва заповедта за връщане. което е много притеснително, за да не се окаже, че нашите хора се замесват с хора от третия свят. Благодаря. Пожа Яконцари. господин председател. Трябва наистина да кажа, че погледнато отвън изглежда странно да се поздравяваме ни други в момент, в който пазарите нервничат и не сме излезли от една много тежка криза. Според мен съвета миналата седмица срещата на високо равнище завърши катастрофално. Е, на практика всяка държава членка се придържаше към своите цели, към своята позиция и посланията бяха разнопосточни. Що се отнася до европейския патент, нещата са ясни. Става дума за едни технически е, е, аспекти, които са чисто технически, а ние ги превръщаме в е, политически успех. Е, на практика навлизаме в подробности а, е, и е, вие на, наслагвайки подробностите, в един момент се опиянявате от резултатите. Мисля, че е крайно време, госпожо министър е, председател, да си дадете сметка, че много неща биха могли да бъдат много по-добре и по-добри. Господин Ловен. Благодаря, господин е, председател. За съжаление, датското председателство беше и неговите дейности бяха много възпрепятствани от кризата и от проблема, свързан с оценката на Шенген. В този момент Европейския парламент можеше да играе много по-важна роля, вместо да бъде е, е, отблъснати държавна страни от другите институции. Дания можеше да свърши много добра работа по тези проблеми, за съжаление тя не успя. Е, надявам се, че кипърското председателство ще постигне напредък е, по проблемите свързани с Шенген и че ще върне ролята на парламента, ролята, която му се полага. Сега приключихме с процедурата за спонтанни изказвания и от името на комисията давам думата на господин Севкович. Благодаря, господин председателю. Почитаеми депутати от Европейския парламент, смятам, че този оживен дебат доказва казаното от няколко души. Датското председателство работи усърдно, бе прагматично и постигна много. И смятам, че имаше ясен напредък по много от досиетата, за което комисията е благодарна. Въпреки тези усилия, патентната защита, регламента за енергийната ефективност се нуждаят от допълнителни усилия. Необходимо ни е повече Европа и уважение на общите подходи. Благодаря на датското председателство за постигнатите резултати и за начина по който бяха водени преговорите за многогодишната финансова рамка бе създадена основата за водене на преговори, която всички можем да ползваме, за да приключим с договарянето към края на тази година. Вие имахте съвършенно ясна позиция по отношение сътрудничеството с парламента, бяха провеждани редовни срещи, което положи основите за доброто сътрудничество и възможностите за приключване на тези изключително важни преговори до края на текущата година. Искам също така да спомена започването на преговори с Черна гора, даването на статус на страна кандидатка на Сърбия и също така преговорите с други страни в Западните Балкани, което отправя едно много силно послание за солидарност и сътрудничество с страните от Западните Балкани и посочва какъв ще е пътя за бъдещото сътрудничество. В заключение, господин председателю, бих искал да благодаря на министър Вамен, който се държа изключително професионално. Това ми помогна да постигнем напредък по досието, което над 3 години а, се работи. И това ще е начин за подобряване работата на агенциите в бъдеще. Работихме много тясно с а, делегацията на парламента под ръководството на госпожа Юта Хаук бе постигнат общ подход по отношение на принципите, което пък ще ни помогне да преодолеем пречките, пред които е изправена идеята за европейска патентна защита. Така ще е ясно какви агенции ще трябва да създаваме в бъдеще и как да организираме тяхната работа по-добре. Благодаря на председателството, че ми бе дадена думата. Благодаря на датското председателство за усилията и постигнатите добри резултати. Благодаря, казва председателя господин Чувич. Имаше някакъв шум, не знам какъв бе той. Дано нещо лошо да не се е случило. И така, благодаря господин Шефчовец. Сега думата има госпожа, госпожа Торнинг Шмидт председателю на Европейския парламент, представители на комисията, представители на политическите групи, почитаеми депутати. Благодаря ви много за проведения дебат. На първо място ви благодаря за топлите думи и по-конкретно благодаря на министър Вамен. Добър знак е, че в края на председателството всички си говорим на малки емена и благодаря, че отчитате свършеното от него. Много внимателно слушах вашите коментари и отбелязвам, че ние споделяме едни основни постановки. Европа трябва да се върне в правия път, трябва да има растеж, да бъдат създадени нови работни места за прекомерно големия брой безработни. Нашето председателство се опита да постигне именно това при много трудни обстоятелства. Не на последно място сме благодарни на свършената в този парламент работа. Огромни крачки напред бяха предприяти и сега трябва да положим усилия, за да продължим да постигаме тези резултати и в бъдеще. И се нуждаем от усилията и на съвета в това отношение. Европейските граждани не следят. Те следят този дебат и те очакват от нас да се измъкнем от тази криза заедно, да създадем растеж и нови работни места. Според мен това изисква пълно пълно отдаден, отдаденост на метода на работа, водене на разгорещени спорове, преодоляване на различията. Така ще бъде и в бъдеще. И това бе метода, към който се придържаше и датското председателство. Това не бива да ни плаши, защото така става, когато се правят компромиси. Понякога се споразумяваме, друг път не. Но ние винаги имаме една споделена цела, именно да служим на Европа и нейните граждани. Позволете сега да се опитам да засегна някои от основните теми, които засегнахте. Много от вас правилно посочиха, че продължаваме да бъдем в разгара на една економическа криза. Така е. Така ще продължи да бъде и в бъдеще, но ние всеки ден работим на фона на тази економическа криза. Хиляди и хиляди са безработните в Европа. И именно за това аз се радвам, че много от вас споделиха моята загриженост и желанието да се прилага конвента за растеж и работни места. Някои смятаха, че а, той не е достатъчен. И може би тук можем да бъдем на едно мнение, но все пак това е някаква светлинка, която ще породи надежда по отношение на работните места и растежа в Европа отново. Обсъждахме това и по време в четвъртък и петък, по време на заседанието на съвета. И аз казах, че нямам никакви съмнения въобще да препоръчам на съвета не да укрепим сътрудничеството с парламента. Това крепко сътрудничество по отношение създаването на растеж на работни места ще ни доведат до важни решения. Разбира се, важно е всяка държава да уважава ролята на Европейския парламент. И това ние съвършенно ясно го казахме по време на съвета – Надявам се, че нямаме различия относно това, че трябва да постигнем конкретни резултати, които европейските граждани съвсем основателно очакват. Искам да благодаря на онези от вас, които споменаха многогодишната финансова рамка. Топло благодаря на всички, които от, в този парламент участваха във въпросните дебати. Диалогът бе много градивен и по време на цялото председателство това бе факт на всички равнища. Положихме максимални усилия да се съобразим с правомощията на този парламент. И още от първия ден се вслушвахме в мненията, изказвани тук и в съвета. Трябва да кажа, че имахме изключително тясно сътрудничество. Най-тясното сътрудничество, на което и било предходно председателство с този парламент. Преговорите, които предстоят, знаем, ще бъдат изключително трудни, но се надявам, че участието на Европейския парламент ще продължи да бъде също тъй градивно, както бе в самото начало. Някои от вас споменаха патентната защита, регламента за нея. Води... Водила съм си бележки за вашите коментари и критика. Но нека ви припомня, че Европа чака повече от 30 години за решение – и когато чакаш 30 години, знаеш, че това решение ще изисква компромиси. Напълно разбирам, че Европейският парламент ще продължи да обсъжда тази тема и в, през септември месец. Надявам се, че Европейският парламент ще изпълни своите задължения за постигане на окончателно решение с оглед създаването на растеж и работни места в Европа. Някои казаха, че това не е достатъчно добро, че трябва нещо различно. Разбирам тази позиция в парламента, но отново призовавам да не стигнем до там, че да превърнем доброто решение в наш враг. Една от нещата, което ми достави удоволствие днес по време на този дебат, бяха многоти изказвания, свързани с зелената економика. Знаете, че не бе никак лесно да налагаме тази инициатива по време на криза, но се гордее с постигнатите резултати, постигнати с общи усилия, особено когато става дума за енергийна ефективност. Ще ми се специално да благодаря на комисия и председателя Барозо за усилията по поощряване на зелената економика. Той това го направи по прекрасен начин през изминалите 6 месеца. Обеденен съм, че ще продължи да го прави. Неговата всеотдайност са от решаващо значение, затова съм благодарна на комисията. Госпожи и господа, Европейският съюз е най-добрата рамка, която е способна да преодолее предизвикателствата на днешния ден и в бъдеще кризата, решенията, които търсим, независимо от разногласията ни, означават, че няма да се откажем един от друг. Ние доказахме, че сме солидарни, ще продължим да го правим. Всички тук присъстващи знаят, че Европа е изправена пред тежка криза, но решенията, които вземаме съвместно, стъпка по стъпка ще ни изведе от тази криза към едно по-добро бъдеще. Обедена съм, че имаме способността да намерим компромисно решение. Ръководителите в днешно време биват оценяване на база резултати, а не намерения. И европейските граждани очакват от нас резултати. Те очакват решения и ние сме се опитали да откликнем на тези очаквания. През тези 6 месеца ще продължим да го правим и в бъдеще за да може след песимизма и мрака Европа да влезе в едно пространство на оптимизъм и растеж. Вярвам, че това е възможно, но ще е възможно, ако го правим всеотдайно и заедно. Благодаря за сътрудничеството. Благодаря ви, госпожо министър-председател това приключваме дебата на тема датското председателство. Прекратяваме работата за няколко минути.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 Господин министър Вамен, благодаря ви много. Николай, радвам се, че ви виждам. И така, дами и господа, моля за ред в залата.